Uh, good afternoon, everybody, and uh, very warm... Здравейте на всички, а добре дошли на нашето изслушване. Искам да ви помоля да заемете местата си. Надявам се, че има достатъчно места за всички а, посетители, които имаме. И тъй като се предава по интернет нашето заседание, искам да поздравя и всички наши слушатели и зрители, защото нашата тема а, за днес е много интересна за множество хора. Много активни членове на обществото на мотоциклетистите се интересуват от нещата, които в момента ще започнем да разглеждаме и се надявам, че това ще бъде оживена и интересна дискусия. Нямаме веб адрес, но можете да откриете имейл адреса ни – и ако имате нещо, което бихте искали да кажете, да попитате, да споделите с а, рабо, много работещия наш докладчик господин Вим а, Ван де Камп, ще бъде ще ни бъде приятно и разбира се, ще се постараем да реагираме. И така, сега нека да преминем към работата си. Всеки един от вас би трябвало да е получил програма. Можете да видите а, подробната биография на нашите оратори, но задачата на нашето изслушване е да дискутираме нашето искане, е отправено към комисията във връзка с предложение за регламент по одобряването и а, на, пазарен надзор на дву- и триколесните превозни средства, а също и на четириколесните такива. Разбира се, че ще чуем комисията искам да поздравя с добре дошъл господин Филип Жун, който отговаря за много неща, едно от които е именно превозните средства, за които ще говорим. Докладчикът, който беше <coughs> посочен да отговаря от нашата комисия е човека, който седи в ляво от мен. Това е господин Вин Ван Декамп. Той ще се представи след малко. Бихме искали да чуем гледните точки на множеството експерти, които са в момента с нас по този въпрос. Комисията е разгледала съответните правни режими, касаещи безопасността, поредица от екологични аспекти, във връзка, разбира се, с този тип превозни средства. И, разбира се, ще разгледаме графика, времевия графика, а, а, който поставя времевите граници, а за производителите на този тип превозни средства да приведат в хармония своите продукти с изискванията. До 6.30 ще имаме възможност да разискваме тези интересни въпроси. И сега, без да се бавя повече, искам да помоля нашия докладчик господин Вим Ванден Кам да се представи пред вас. Благодаря, господин председател. А, <clears throat> избрах едно а, така, название на моето представене, т.е. ще развитие до сега. Ще започна с няколко уводни бележки. началото искам да ви кажа, че а, вече е определен графика, може би го знаете. Аз обаче трябваше малко да го променя. Всъщност, <clears throat> процедурата, по която работим, е тази, по която подхождахме с регламента за съскотопанските машини, машините за горското стопанство. <clears throat> Имаме известно закъснение, защото съвета на министрите е, иска различните проекти да се движат с един и същи ритъм. Така че превозните средства за селското и горското стопанство трябва да се придвижват със същата скорост, с, който, с която и законодателството за мото, моторите, мотопедите и скутерите. И вече имаме план, по който да работим, който беше представен от Европейската комисия. Има няколко сериозни проблема, които са свързани с превозните средства за селското и горското стопанство. Днес ще говорим за антиблокиращата спирачна система. Има различни инициативи, които получиха широка подкрепа по места. Ще обсъдим какви са условията. Друга важна тема е ограничаването на емисиите парникови газове за Евро 4, 5 и 6. Тук също обаче има проблеми с преходния период за приспособяване на отрасъла. Бордовата диагностика също е включена в регламента. Проблемът е сложен, проблем има и с графика. Целта е да се опрости законодателството. Накрая, разбира се, ще стане въпроси за приложните разпоредби, за което също ще трябва да се предвиди срок. Тук виждате е, приложното поле на регламента. Говорим за превозните средства с висока необходимост отрасъла на производителите зададе редица въпроси. Същото върви за АТВ-тата, мотоциклетите, които се ползват с а, право на изключение, но много от тях влизат в приложното поле на този регламент. В проекто доклада ние ще отбележим всички тези аспекти. Има и един специален случай. Това са електромобилите или е, електро, е, е, електрическите велосиподи. Тук нещата не са много ясни. Не знаем точно как трябва да подходим към този въпрос. Очевидно е необходимо да се обновят нещата, да се създадат необходимите условия за новаторска дейност. Друг важен аспект е безопасността. Автоматично запалване на фаровете. Знаете, че много често мотоциклетистите твърдят, че това е посегателство на тяхната свобода аз мисля, че а, трябва да се въведе антиблокираща спирачна система. А, в случая обаче това не е включено в регламента. Днес след обед ще говорим за а, антиблокиращата спирачна система а, БС. изискванията. Ще говорим също за всички допълнителни екстри, с които се оборудват мотоциклетите. Някои ползователи искат да имат свободата да изменят, да персонализират своя мотоциклет, слагайки допълнителни екстри. И някои настояват за максимална свобода. Разбира се, трябва да видим как ще се регулира това. Не може да се позволи пълна свобода. Друг важен въпрос е, е надзора на пазара. И тук трябва да извървим дълъг път. Темата в момента се разработва. Е, ние ще се спрем на нея и в доклада. Ще прецизираме нашия подход и да се надяваме, че заедно с съвета и с комисията ще успеем да направим едно сериозно предложение за контрол на пазара. Накрая, пазването на околната среда, спазването на екологични стандарти, това е много голямо предизвикателство. Знаем какви са изискванията за намаляване на емисиите. Сега става въпрос, разбира се, и в какъв срок ще се прилагат тези стандарти тук се поставя и въпроса за периода, през който едно превозно средство трябва да спазва изискванията за емисии, начина по който ще се изчисляват емисиите. Емисиите на час ли ще се определят или възоснова на пробега. И как ще се упражнява контролът. Тестовете реалистични ли са? прилагани до сега подход надежден ли е? Това са уводните ми бележки. Благодаря ви. Благодаря много. Мога ли да а, спомоля а, нашите оратори да си припомнят, че имаме слушатели по интернет, така че е, по-скоро да обясняват и да разгръщат съкръщенията. Така, благодаря много, господин Ван Дакам, за тези уводни думи. А сега ще разгледаме проблема в три последователни части. Първо ще говорим за безопасност, след това за околната среда и постижение и трето за прилагането на новите регламенти. В всеки един панел имаме двама, двама оратори. Всеки от тях разполага с 8 минути, за да представи своя текст. И е, първата част е посветена на безопасността. Господин Лука Паското, който е директор на Международната федерация на Международната автомобилна федерация, най-голямата организация в света и той ще ни съобщи колко стотици хиляди е, члена има и след това господин Патрис Асенделф от е, Кралското холандско автомобилно дружество и също така трябва да спомена, че господин Вин Ван де Камп е, е активен член на това автомобилно тръжество, но първо давам думата на господин Паското. Благодаря, господин председател. Благодаря възможно, за възможността да споделиме нашия опит. Първо, е, казахте че и разполагаме с 8-8 минути. Ние представляваме повечето автомобилисти в по-скоро автомобилистите, но наши членове са и мотоциклисти и лица, които карат е, скутери и мотопеди. Ето първия слайд. Е, обикновено водителите се, се смятат а, за, като за хората, които са виновни за, злополу, за злополуките, но ние смятаме, че броя на злополуките може да бъде намален, ако се действа първо е, спрямо водителите, моторните превозни средства и е, инфраструктурата, пътната инфраструктура. Ще спомена някои елементи и аспекти, които взети заедно могат да предотвратят съответните злополуки и е, катастрофи. Става, става дума, разбира се, за самите, за опита на водителите, но също така и е, за маркировката на високорисковите участъци, е, поддръжката на пътищата, доброто състояние на самите превозни средства и разбира се последното технологията. Тоест АСС антиблокиращата спирачна система и защо тази система не винаги се използва и как, какви са недостатъците. Сега няма да гледаме графиците, които представят съответните броя на злаполъги. Виждате тук отляво Италия, а в дясно Германия. Но по принцип е, това е много характерно от една страна за страните от Средиземноморието, от друга страна за северните страни, които разполагат с различни видове е, превозни средства и начини на каране. Е, виждате тук и е, цифрите на злополуките. Е, ще видите в доклада има и някои обяснения относно тези цифри. Следващото е, потенциалните технологии и потенциала на АСС. Ако смятаме, че технологиите играят важна роля в, е, по принцип за безопасността на движението, то при категория М те играят наистина една много значителна роля е, роля, а се осигурява по-голяма стабилност в процеса на, на спиране, намалява пирачния е, път е, и позволява да се намалят или дори да се, е, да се приведе почти до нула броя на злополуките по, по пътищата. Ще има, подобра, ще има по-добра безопасност, само ако има е, широк, широко използване на АСС. АСС е, са всъщност са само тези системи, които наистина предотвратяват блокирането на волана при е, спиране. Тук на, на следващия слайд можете да видите е, броя на превозните средства, които са съоръжени с АСС. Е, в е, превозните средства под 250 кубика АСС е, е опционално съоръжение. А, сега въпросът е дали става дума за, за прекалено висока цена. Например, в Италия, страната, където има най-много мотоциклетисти. Но ако се въведат ако се въведе АСС като задължително съоръжение, то това ще намали чувствително цената. Дали е проблем на осведоменост от страна на водителите. Ако погледнете следващия диапозитив, ще видите е, средно е, намаляването на спирачния път, т.е. с 25% при използване на АСС. Е, на виждате на следващия слайд, че използването на АСС може наистина да намали или да а, сведе, сведе до нула а, катастрофите с а, тежки, тежките кат, кас, катастрофи. Е, ако АСС беше въведено в, задължително в Италия, е, тежките катастрофи ще да, да бъдат намалени с 23%. Виждате на следващия е, слайд. Смята се, че в, в, в Германия също се смята, че броя на е, на злополуките ще бъде намален при използване на АСС, но тези данни трябва допълнително да бъдат е, изследвани. Не, не трябва да, да подценяваме обаче ефективността на АСС. И сега препоръките. Разбира се. Най-важното, както показах на първия слайд, е, е, е, е обучението и придобиването на умения от страна на водителите. и факта, че е, превозните средства над 125 кубика трябва да бъдат е, съоръжени с АСС колкото се може по-бързо. Е, Обединените нации приканват към въвеждането на по-високи стандарти и въвеждането на задължителни е, системи на тези системи задължително до 2018-2019 година. Разбира се, трябва да има и допълнително обучение, да има и по-голяма осведоменост на водителите. Комбинирането на всички тези фактори ще доведе до по-голяма безопасност по пътищата. Благодаря ви. Разполагате с слайдовете и може да се върнем към тези въпроси малко по-късно. Сега давам думата на господин Асен Делфт, който ще разгледа проблемите от гледната точка на кралското. Благодаря ви. <clears throat> Кралското дружество на холандските мотоциклетисти благодари за поканата, която ни беше отправена и възможността да засегнем тази важна тема, която засяга пряко живота на човешки същества. Ние искаме да се спрем по-специално на системата АБС. А, ние Подкрепяме е, редица предложения и твърдения, но искаме малко да нюансираме нещата. Отдавна се занимаваме с това. Отдавна твърдим, че сме за антиблокиращата спирачна система, която според нас има огромно значение. Тя трябва да се разпространява. Не сме сигурни, че трябва да бъде задължителна, но а, сме убедени, че трябва да се набляга на ползите от този механизъм. Комбинираната спирачна система също е едно добро решение. Господин Ванден Камп каза, че всъщност най-ни притесняват спортните прояви с мотоциклети. В meer zo sterk is zoals dat jaren geleden was. En natuurlijk weten wij dat er uitlaatsystemen worden omgebouwd. Говори и за АТВ, ние искаме да, да се уеднакват изискванията. Що се отнася до другите системи, за които се говори тук, например за отработените газове, отделяне на отработеното гориво и газове, мисля, че трябва да има периодичен контрол с оглед спазването на изискванията за сигурност. В 2% от злополуките от път транспортните происшествия а, а, причината е в колата. Така че, както виждате, не, не, не е самото качеството на мотоциклетите, което е основният проблем. По отношение на антиблокиращата спирачна система, а, мисля, че трябва да разгледаме е, нещата подробно. Примерно, е, на теория се спира по-добре без АБС, но е, антиблокиращата система позволява да се запази контрола при спиране и избягва риска от загуба на контрол върху превозното средство, ако се блокира предното колело на мотоциклета. Мисля обаче, че трябва добре да е, разграничаваме нещата. Трябва мотоциклетистите първо да се научат да спират правилно, преди да разчитат на система като АВС. Как се възприемат е, рисковете? Това е важен въпрос. Мисля, че никога не е излишно да се подчертава колко е важна превенцията. Когато антиблокиращата спирачна система се задейства, значи сме вече пред един провал, неуспех. Тоест, водача не се е съобразил с рисковете. Затова трябва да внимаваме в подготовката на водачите, така че те да могат да откриват своевременно и да предотвратяват рисковете. В много пътно-транспортни происшествия с мотоциклетисти наблюдаваме факта, че често причината е при изпреварване или когато кола минава в ляво, не забелязва, че отзад или не обръща внимание, че отзад има мотоциклетист. Тук няма да търсим по чия вина стават злополуките. Това е много трудно когато трябва да се определи вината за застрахователя, става въпрос за съвършено различни превозни средства и е много сложно. За това ние настояваме за една много добра теоретична подготовка, която да научи водачите как да наблюдават пътя, да е, откриват рисковете, да ги разпознават, да ги овладяват, да се справят с тях, като не забравят, че защитата на мотоциклет е още по-важна, отколкото в лек автомобил, защото една злополука може да има фатални последици. ние Смятаме, че в подготовката трябва да привличаме вниманието на водачите върху грешките, които могат да напуснат. Правим практическа подготовка, посочваме им когато бъркат кога, или ги, е, когато вземат добро решение ги поощряваме. И е, в, е, ние в Холандското дружество успяхме да постигнем едно споразумение за отпускане на средства за съвместно финансиране на допълнителна подготовка на водачите на мотоциклети. В рамките на тази подготовка за всички водачи, с които имат мотоциклети с антиблокираща спирачна система, предвиждаме специална подготовка а, за използване на тази система. Имаме инфраструктура. Тя може да бъде подобрена, може да се подобре техниката и на самите машини, но основното, за да се гарантира безопасността по пътищата, е способността на водачите. Е, Благодаря много. Сега бих искал да дам думата на членовете на Европейския парламент да изкажат мнение или да зададат въпроси. Господин Валанга също е сред нас. Искам да го поздравя Знам, че и вие сте мотоциклетист и е наистина а, доста от присъстващите членове на Европейския парламент са и мотоциклетисти, което предполагам означава, че ще зададат доб... а, така, добре информирани въпроси. Дали да помоля господин Ленга да започне с задаването на въпросите? Да, благодаря, господин председател. Мисля, че ефективността на АБС е, изобщо не се остава под съмнение. Както вие казахте, господин председател, аз а, е, е, карам а, мотоциклет и през последните 9 години управлявам мотоциклет с АБС, просто защото държа моята сигурност да е на възможно най-висока степен. Но имам Два въпроса. На първо място, ако управлявате по-малък мотоциклет, какво става с разходите? Дали е реалистична опцията да бъдат оборудвани по-малките, по-маломощните мотоциклети с, с АБС? Не знам има ли някой, който би могъл а, да ми предостави информация, изразена в цифри, за разходите и увеличаването на производствените разходи. И какво ще бъде пазарното проникване а, след въвеждането на задължителното оборудване с АБС при малките не толкова мощни мотоциклети. Да, наистина това е въпрос свързани с скутерите и тяхното разпространение. Знаем значимостта на АБС, но технологията по АБС дали ще е развита до толкова – Добре, и господа, е, госпожа Шули, е, след господин Мандас ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Самият аз също имам и карам мотоциклет. Преди 25 години претърпя сополука, която преобърна живота ми. Това беше една много, една много тежка злополука и съм абсолютно е, съгласен с казаното от вас. В крайна сметка не става дума само за мотора, а за всичко друго. Първо една достатъчна подготовка, една добра подготовка за е, шофьорите на леки автомобили и включително и на камиони, защото те не си дават сметка какво е да караш е, двуколесно превозно средство. Така че струва ми се, че има още много какво да се прави в е, тази насока. От технологична гледна точка също има много, много какво да се направи. Нека не забравяме, че видимостта на двуколесните превозни средства е практически нулева. Тоест, в от страничния ъгъл те са на практика невидими. Трябва също така да се види какво, какви конкретни мерки а, могат да бъдат взети за проактивната превенция на злополуки, на пътни злополуки. А, бих искал също така да наблегна на това, че е необходимо и съществува достатъчно условия и причини да се е, създадат общо европейски минимални стандарти е, Разбира се, при произвежданите в Европа превозни средства съществуват стандарти, но а, това не въжи за, внес, за вносните превозни средства, които могат да престъпляват опасност по пътищата. Верно е, че днес не се правят промени върху моторите, такива каквито се правиха едно време, но а, някои а, водители така е, персонализират своите мотори и не би било лошо да се упражнява контрол над е, извършените промени и трябва да се, да се бди, защото моторите да отговарят на стандартите е, на същите стандарти, които са въжели при, е, първа, при в, в момента, в който те са е, влезли в от, от потреба. Също така има мерки, които се вземат за електромобилите. Но, госпожа Арула, госпожо Рул, бих искала да задам един въпрос на първият докладчик преди малко. Споменахте мотоциклетите, различните кубатури. Бих искала да, да знам дали броя злополуки е тясно свързан с обема на превозните средства, кубатурата на моторите. Казахте, че повечето от злополуките е, остават в градовете, в градски условия. И употребата на АБС, на АСС, има ли някакво влияние, има ли, променя ли е, нещата. Е, в градски условия малките превозни средства трябва ли да бъдат е, оборудвани с АБС, АБС тъй като е, широкото разпространение на това оборудване би ускъпило е, превозните средства за може би при големите кубатури това не е важно, но при малките ефтини е, моторни превозни средства цената има значение. Благодаря, господин председател. Не мога да отреча а, предимствата на БС системата и тяхната резултатност, но ефекта трябва да бъде разглеждан от възможно най-много гледни а, точки, защото не става въпрос само за това, което има между двете колела на превозното средство, което управлявате, но какво имате и между двете си уши. Не трябва да забравяме, че много зависи от водачите и това доколко ще позволим на водачите на мотоциклети да правят модификации. Защото младите знаем, че много обичат да тонират своите превози средства, а и да пипат мощността на двигателите. Не знам не се, дали не се концентрираме твърде много върху стандарт, стандартизираните а, оборудвания, които повишават сигурността. Защото не трябва да забравяме, че младото поколение обича да прави свои уникални собствени изменения. Да, аз ще направя някои коментари в ролята си на докладчик Сянка по доклада на господин Вим Ванден Камп. Това, което чувам, е, а, че последните оратори са за задължителният характер на а, монтирането на оборудване на АБС във всички видове мотоциклети или двуколесни МПС-та. Но при скутери, скутерите, които са най-малките мотоциклети, а може това блокиране а, да отежни ситуацията. Разбира се, това трябва да чуем от инженерите, защото аз самия съм мотоциклетист, но не съм инженер, така че ще трябва да чуем експертите какво ще кажат по въпроса. Що се отнася до динамиката и разпределението на спирач, на мощта на спирачната система, мога да кажа само, че обикновено спирачната система има по-голям ефект в задните колела, а всъщност бял, предното колело е това, което най-вече спира мотоциклета, обаче е едно блокиране или заключване на предното колело може а, да спре мотоциклета твърде рано или твърде бързо и тогава ефекта върху а, мотоциклетиста да е много по-лош. Така че, може би, а, 125 кубика да е границата, а, по която да се съди каква мощност на АБС или дали изобщо АБС система да бъде а, монтирана. Има и офроуд мотоциклети. Защото кога, а, с които трябва да се внимава, защото когато а, а, се кара офроуд, то тогава принципите са още по-различни на управление и всъщност на поведение на мотоциклета на пътя. И накрая бих искал да кажа, че а, наистина много важни са тези елементи на обучението, допълнителното специфично обучение на онези, които желаят да а, управляват а, двуколесни МПС-та или пък които вече ги управляват да получат повече квалификация, но това не е в сферата на нашето предложение, така че продължаваме нататък отново с нашия докладчик. Господин Ванденка, благодаря ви, господин председател. Искам да направя няколко бележки като докладчик. Докладчика всъщност е тук, за да изслуша всякакви предложения и мнения. Аз не бих искал да се изолирам от обществеността, искам да изслушам и установявам че всъщност самите мотоциклисти биха желали да имат АБС система. Някои, разбира се, искат пълна свобода, но повечето като че ли са за задължителното включване на системата АБС. Тук обаче е, възниква въпроса с времето. В, какво, в какъв период това трябва да се осъществи. При всяко положение е необходимо първо да изчакаме решението на комисията и на съвета. Знаете, че е, решенията се взимат от трите институции в сътрудничество. Бихме желали е, да спазим срока от 1 февруари, да свършим бързо, но зависими от другите институции. По отношение на оборудването на всички екстри, аз съм за усъвършенстването, добавянето на екстри към мотоциклета. Това може да бъде хоби, но мисля, че това не трябва да пречи на веждането на АБС. Що се отнася до малките мотопеди, изименето също на мерки съм съгласен, но трябва много внимателно да кажем какво точно ще правим. Дали ще е една възможност да се временно да се прибавя АБС и, или не. На, в представенето си говорих за подготовката и ролята на опита при използването на АБС системата. 70% от пътно-транспортните происшествия се дължат на грешка на водача. Това са официалните цифри. И смятам, че може значително да се съкрати броя пътно-транспортни е, е, е, происшествия, ако се подобри подготовката на водачите, а не ако се въведе АБС. Потвърждавате ли това? може да попитате доколко са надежни тези цифри. Мисля, че да. Господин Паското, можете ли да отговорите на тези въпроси само за няколко минути, защото вече закъсняваме? Благодаря ви. Ще бъда по възможност кратък. Повечето въпроси бяха отправени пряко към моя колега. Искам да уточня нещо. Господин Ванде Камп е, казва, че може да се предвиди изключение за малките е, мотоциклети, но нека да търсим съразмерност. 70-80% от злополуките биха могли да се избегнат, ако водача има различно поведение. Вярно е, че тук навлизаме в полето на личната свобода. В Холандия Като цяло мотоциклетистите правят пробег от 3-4 хиляди километра годишно и повечето от тях нямат достатъчен опит. Така че, а дори когато имат опит, трябва да имат непрекъсната подготовка и преквалификация. За това трябва да засилим подготовката, да преминем а, допълнителни етапи, защото това пряко се отразява върху броя на злополуките. Паското. Паското. Това е един много сложен въпрос. Ще се опитам да коментирам и след това бих могъл да навлеза малко и в подробности. Трябва да имаме много, все пак по-качествени данни и по-подробна информация относно злополуките, за да разберем какво наистина се случва по пътищата. И също времено да можем да оцениме е, приноса на новите технологии. Що се отнася до цената, мисля, че трябва да е, наблегнем на един анализ е, за съотношението между е, цен, цената и е, положителните резултати и тогава да настояваме за въвеждането и внедряването на дадена технология. Спомняте си, че е, автомобилопроизводителите в автомобилостроенето имаше известно е, съпротива срещу е, въвеждането на АБС, а сега това е един от стимулите за конкуренция. Казвате, че 70% от злополуките се дължат на поведението на водача. Аз бих наблегнал по-скоро на системи на безопасност, защото ако, примерно, подготовката не е добра или достатъчна, водача не може да да реагира както трябва. Трудно е да се каже и да се твърди, че 70-80% от злополуките се дължат, дължат само единствено на поведението на водача. Така, трябва да минеме и към следващата част от нашето изслушване и след това може да се върнем. Сега минаваме към екологичните аспекти и е, се радвам, че сред нас има експерти. Първо, с голямо удоволствие е, приветствам Бертран Оливие Дюкрю, който е представител на Френската агенция за околна среда и управление на енергията и който е така направил изследвания по този въпрос. А след това ще дам думата на Дирк Бостос от Асоциацията за контрол на емисиите чрез катализатор, който също ще ни покаже някои диапозитиви. Господин Докро, имате дамата. Благодаря, господин председател. Ще се върна на някои резултати от нашите изследвания пуск и сравнение между превозни средства, мотопеди и така нататък. А, когато направихме тези изследвания, достигнахме някои резултати, които са изложени тук в а, моето изказване. Това е потребление, потреблението на а, гориво спрямо а, емисиите на парникови е, газове за, за три вида превозни средства, които ни служат като референтни стойности. Е, от лявата страна имате е, превозни средства, които потребляват по-малко 3 литра на 100 км. Тоест, нискокостоеми превозни средства, затова ни се интересуваме и от е, техните, от последиците от тяхното използване. И имаме двуколесните превозни средства и е, големите, и големите превозни средства, които с, имат мощност над 200 коня. Сега, а, тук на този диапозитив са представени двуколесните моторни средства и мер, мерките за потребление и сравнение между Евро 3 и другите категории. Виждате, че е, резултатите от тестовете могат да бъдат сравнени с тестове направени в реални условия. и Имате на следващия тест също емисии на въглероден диоксид. При в лабораторни условия и при реални условия в рамките на процедура Евро 3. На следващият слайд са показани резултатите от изследванията за устойчивост за Евро 3 и а, другите превозни средства. Същите можем да а, а, събележиме същото съотношение между отделните превозни средства, както и същото съотношение при количеството емисии. Виждате, че при, превозните, при по-бавните превозни средства сме под 100%, докато при другите имаме надхвърляне на праговете на емисии, включително и на сярните емисии. А, това са три, три, три вида превозни средства с а, впръскващо, с впръскване на гориво. А, включително виждате анализи направени на превозни средства от 125 кубика и над 150 кубика. На следващият диапозитив виждате ниските емисии, които са от лявата страна на таблицата и на, на, на практика имаме същото съотношение. Виждате, че високите технологии като АБС е, са достъпни и е, присъстват при е, по-висока класа превозни средства. На, след, на, на следващия слайд с е, са резултати от анализи, направени на терена. трите видове емисии, а червените, чер, чер, червените червените очертания е, представляват е, праговете. От е, лявата страна имате емисии на СО при двуколесни превозни средства, които са много по-значими, отколкото при другите превозни средства. Виждате и емисиите на дизеловите превозни средства, които са по-високи. Това, което може да бъде отбелязано е, че обик, обикновено двуколесните превозни средства изпускат 6 до 10 пъти повече емисии, отколкото другите е, превозни средства. Ще няма да се спра на следващият е, диапозитив. То това а, са а, изчисление на емисиите от двуколесни върху цялостния цикъл на живота на превозни средства от 125 и 150 кубика. И това обяснява защо превозните средства от 125 кубика са всъщност най-големите, най-големите замърсители. Ще пропусна следващия и сега Искам да се спра на мотопедите, които са, представляват половината от общо двуколесните превозни средства. А, направили сме изследвания на емисиите, изпускани от мотопеди, включително и на тези, които са, на, върху които са били извършени промени от е, водачите. които са много чувствителни на всякакъв вид е, промени, които се извършват. Тук също сме, е, сме съпоставили лабораторните тестове с, с тестове в реални условия и на последно място имаме е, препоръки. Е, ние при, приветстваме предложението. Трябва да се е, да се да се преразгледат методологиите за измерване на емисиите и потребление на гориво, особено в Франция, тъй като използването на двуколесни превозни средства се увеличава със всеки измина ден, особено в градските зони и в най-скоро време те ще могат наистина, резултатите ще могат да се съпоставят с резултатите от използване на други превозни средства. Просто за да стане по-ясно на слушащите и гледащите ни, WTC е всъщност една серия от тестове, които се правят за мотоциклетите преди да бъде, да бъде пуснат някакъв нов вариант на пазара. Това е просто за информация на онези наши слушатели или зрители, които не са запознати с тези доста така специализирани понятия. Това, което разбрах а, каз, а, във връзка с казаното от вас е, че има доста сериозни вариации а, за по-маломощните, за по, а, за а, мотопедите и скутерите, които са с по-немощни двигатели. Да, така е. Както и цикъла от тестове – трябва да бъде от, отговаря оратора на зададения от е, председателя въпрос, а също така и карбураторите, например, които са лесни за тониране, също трябва да бъдат е, а, проверявани, защото тонирането на карбураторите може да доведе до много лоши резултати и по отношение на отработените газове и тяхното доста драстично повишаване. И това наистина е един въпрос, който трябва да бъде, да намери своето решение. А катализаторите в случая? Да, благодаря. А, господин председател, добър ден, дами и господа, колеги. Наистина за мен е удоволствие да ви представя резултатите от три проекта по замервания, които сме провели в AECC ние всъщност представляваме а, европейската промишленост или европейските производители на катализатори. Ние сме асоциация а, за контрол на емисиите. А, занимаваме се с тек- технологии, касаещи контрола върху емисиите. Е, моля следващия слайд. Това, което направихме в нашата програма за а, тестване на мотоциклети, направихме следното. Използвахме 5 мотоциклета, 3 а, бяха от Евро 3, а, които бяха така традиционно произведени от европейски и японски производители. Един а, беше от а, по Евро 3 хомологизиран а, мотоциклет от азиатски производител и един беше индийски мотоциклет. В таблицата можете да видите техническите спецификации на тези пет е, мотоциклета. Е, ние преценихме, че те са представителни за своя клас и за това ги използвахме. Това, което наблюдавахме първо е, е че няколко от тестваните мотоциклета не успяха да покрият лимитите за емисии още в момента, в който ги получавахме, т.е. още на, на, при първото им ползване. След това а, мотоциклет А, а се оказа, че не може изобщо да покрие из, а, изискванията на тестовете за емисии. Оказа се, а, че сензора за кислород, а, неговите водачи а, са били кръстосани, т.е погрешно монтирани и за това не се получаваше и верига, по която да протече цялата реакция. А, след корекцията нещата се промениха и а, освен това, искам да кажа, че другите два а, дадоха един също добър пример за това, че референтните стойности трябва да са много точни и много еднакви, за да имаме някакви смислени резултати. Ето тук на следващия слайд виждате а, от евро 4 до 6 предлагаме лимити а, за емисиите. Виждате четирите евро 3 мотоциклети, а горе виждате индийския а, мотоциклет, който а, изобщо не е а, проектиран а, за да се съобразява с някакви а, стриктни а, екологични изисквания, а единствено за а, достигане на определени изисквания за скорост и мощност на двигателя. Ето тук можете да видите нещо интересно за мотоциклет Б, който изиск... който посреща или по-скоро задоволява всички изисквания а, по европейските стандарти. Затова днес технологията, използвана от, а, в неговото създаване, се използва все по-широко в а, а, Европа. След това а, натруп, с натрупването на километри километрите е, изминат път, ние също така проверихме и каква, как се променят емисиите. А за да ви представя накратко, мога да ви кажа, че на 20 000 км бяха прекратени тестовете, защото азотния окис надвиши два пъти граничната стойност, позволената гранична стойност. Следващия слайд. Третата част на нашата програма от тестове а, съдържаше тестове на а, евро, европейски, пет европейски мотопеда по Евро 2 Можете да видите спецификациите на всички тези а, мотопеди. Виждате, има а, два тактови, а другите три са двутактови с, а, с различни кър, а, а, технологии. Всички а, мотопеди, освен а, този четиритактовия с карбуратор, а, покриха изискванията по Евро 3 стандартите? но СО емисиите бяха твърде високи, доста над лимита, който си бяхме поставили за самите тестове. И така, резултатите не бяха лоши а, нямаше кой знае каква разлика между а, стартиране от а, а, загряд от състояние на заград а, двигател и на незаград а, двигател, което е много важно във връзка с емисиите. Ето тук виждате графиката. Основната част от а, данните са струпани а, в а, правоъгълника на Евро 2 след, и а, виждате разликата а, при стартиране с незаград двигател. А, виждате, че се достигат а, при някои стойности и а, а, границите на а, правоъгълника за Евро 4, дори за Евро 5 когато обобщихме всички емисии, както с азотни окиси, така и а, въглеродни окиси, видяхме, а, че а, мотоциклета, а, мотопеда, извинете, с а, 4 тактовия карбуратор а, постигна най-добри резултати. В комисията се посочва, че за мотоциклетите законодателството най-вероятно ще бъде възможно най-подобно на а, а, Европа изискванията по Евро 5, но като се обобщат резултатите от тестовете и можете да видите тук сравнението във вид на графики – в ляво четирите колони представляват четирите различни мотоциклета, а, тъмно-синьото е дизелов двигател без филтър за частиците. И виждате, че а, дори и той почти успява да се задържи в границите на а, изискванията, макар и максималните граници. Ето тук виждате а, за мотопеди а, масата и броя на частиците, 4 тактови, и двутактови отново бяха използвани за тестовете. Като видите бройката на частиците, е измерена с нови видове системи за измерване, ще видите, че се стига а, до увеличения 10 на 12, дори на 14 степени. Като извод а, бих искал да кажа някои наши съображения по отношение предложенията на комисията. Ние подкрепяме комисията, особено особено в последния етап, в който тя казва, че а, ще трябва по Евро 6 да се а, равняват изискванията за различните а, видове двуколесни МПС-та. А, триколесните мотопеди а, с, както са предложени по Евро 3 и Евро 4, а, за сега не притежават техническите спецификации, които биха могли да ни помогнат да ги включим към тях. Освен това, по-добрите двигатели са необходими за мотопедите, за да могат да се понижат емисиите. А, технологията също така на двигателите с вътрешно горене трябва да бъде променена, а за този по-лек клас от а, двуколесни а, МПС. Благодаря ви за вниманието. Time, say, but... Um, много така ви дадох доста време, но наистина нещата, които имахте да кажете, е изключително важно. А, но ще трябва все пак да зададем въпроси, да отговорим на тези въпроси а, мисля да го направим а, доста бързичко, защото и следващата тема коя, а, на нашата последна сесия, която касае а, поддръжката и ефективността, а, мисля, че има много общо с това, което разисквахме до тук. Да, заповядайте, въпроси или изказвания. Е, само един въпрос. Как става това сливане на 5-6 етап? Явно технологията е доста напреднала. До такава степен, че някои мотоциклети вече навлизат в шестия етап. Струва ли си за произвеждата катализатори и промишленост се предвижда междинен етап е по отношение на сертифицирането. Няма ли да е по-разумно да се опитате да слеете пети и шести етап? А за мотопедите с четири тактов двигател – също. А имате ли, мислите ли, че двутактовите мотопеди имат бъдеще? Е- Чудес, чудесен въпрос. Кой би искал да отговори на този въпрос? Господин Бостилс, благодаря господин Ланге. Да, аз мисля, че би било добре да се, упрост, да се упростат различните етапи за трите степени Би било добре, може би, да се консолидират първите два етапа, първите две степени. И по този, по, по този начин про, производителите ще имат повече време, за да могат да отговорят на предизвикателствата. Що се отнася до мотопедите, имаме и Има и модели, които не успяха да изпълнат критериите и други, които ги изпълняват. Някои, които са всъщност, чието емисии са подобни или съпоставими с тези на леките автомобили. Сега, може би ще се върнем към тези проблеми по-нататък. Други въпроси? Ако не, тогава минаваме към последните два доклада. И сега ще, ще разгледаме някои от проблемите, свързани с прилагането на регламентите. Антонио Перло, който е от Асоциацията на европейските производители на мотопеди. Аз мога да го да помоля на господин Перло, който да отговори, може би, на въпроса на госпожа Руле. Може би. Е, просто трябва да разгледате този проблем също по някое време, защото това е един проблем от значение. А сега ви давам думата. The... Благодаря. Благодаря за уводните думи, благодаря за това, че ни давате възможност да вземем думата тук. Много говориме за предизвикателства и какво трябва да направят производителите. Говорихме за безопасност, за екологични стандарти, как всичко това се вписва в времевия график. Аз ще се спра с няколко думи на АСЕМ. АСЕМ всъщност асоциацията на най-значимите производители. Ние представляваме 90% от производството в Европейския съюз и 80% от европейския пазар. Включително и производители, които са извън в Европа, но които разполагат тук с клонове и ние работиме в тясно сътрудничество с Европейската комисия за изпълнение на стратегия 2020, особено, що се отнася до упростяването на регламентите, предизвикателствата пред производителите в краткосрочен и средносрочен план е по-голямата сложност ще има също така и някои предизвикателства, които имат технически, производствени и пазарни характеристики. Какво можем да. А, как, какво предвиждаме? Да предвиждаме увеличаване на разходите в следващите 10 години е, също така проблеми и въпроси, свързани с проектирането и с осъществяването. Времевия график и различните типове превозни средства на европейския пазар. Повече от половината от пазара а, са скут, скутери, които струват между 1000 и 3000 евро. Това е много важно да бъде взето предвид. Следващия слайд, който никак не е ясно. Няколко думи за времевия график, за календара първо, а, цикъл, цикъла на употреба на някои от категориите е десетина години, други 3 до 4 е, години. И като разгледате скалата, най, един от, един от най-така добрите модели е, се продава за на по-малко от 20 единици годишно, като имате предвид, че същото съотношение при колите може да бъде 500 хиляди. в да един производител може да произвежда 30 различни видове двигатели, което води до различни допълнителни, допълнително услужение. За всеки един двигател се иска по-специални разрешения. В долната част на таблицата виждате планирането на, на производството, една година за а, проекта, три години за развиване на, и разработване на прототипа. а, производството и следващите цикли. Това са предложенията на комисията. Виждате че става дума от един цял пакет изисквания основани на вер, вертикалния подход. Някои от тях са вече факта и различията, които ще се отнасят до съществуващите е, одобряване, е, тестове за одобряване на прототипи и бъдещите. Също така задължението за внедряване или монтиране на АБС за някои видове е, превозни средства и това води до е, усложняване цялата система на управление на производството. Господин Ван де Кампа спомена някои проблеми, свързани с времевия график, известни забавения в е, съвета. И, но ако нещата продължават така, няма да можем да е, постигнем целта, която е 2013 година. Тук виждате едно резюме на всички промени, които са предложени. Първо, рационализиране на времевия график и свързване и а, обвързване на а, промените. А, и а, е, възможността за отлагане приложението на регламента с една година. Става дума за един е, много динамичен е, процес. Всичко зависи от скоростта на взимането на решения и прилагането на делегираните актови. Споменах преди малко цикъла на живот на превозни средства. Пред, предвид това трябва да съкратиме фазата на разработка, за да можем наистина да е, отговориме на изискванията. Същото а, а, Бъжи при, при упростряване на одобряването на прото, прототипите. Също така споменахме информацията свързана с поддръжката и е, поправките и всичко свързано с тези операции. За, за съжаление, е, сроковете и изискванията, заложени в регламента, не могат да бъдат изпълнени от е, малките и средни предприятия преди 2017-2020 година. Е, по, по този, ако се спази този времеви график, можем да смятаме, е, че е, производителите ще имат е, време да се приспособят и разходите няма да бъдат толкова значими, колкото са в момента. Много е важно също така да разполагаме и с достатъчно време за научна и развойна дейност. Това е от основно значение за отрасала. Знаете, че е, тези промишлени отрасли бяха много тежко засегнати от е, кризата. За, за момента все още няма е, признаци за излизане от кризата кризата се отрази на този сектор четири пъти по тежко, отколкото на другите е, отрасли. Е, и това трябва да се вземе предвид с оглед прилагането на е, новите е, регламенти. Благодаря, господин председател. Казва следващия оратор. Първо бих искал да благодаря, че ни поканихте да представим своята гледна точка а, по предложението на комисията. ФИГИЕФ това е ам, асоциация, организация на дистрибуторите на автомобили и мотоциклети на вторичния пазар. А, Бих искал да ви спеста повечето от цифрите, които виждате по слайдовете, но въпреки това бих искал да посоча, че що се отнася до услугите, автомото услугите, а, около 100 000 човека им получават работа в този отрасъл и 70% от тях са именно в сферата на поддръжката. А тук можете да видите и веригата, а, която се движи, а, по която се движат а, а, резервните части. Виждате, имаме доставчици на техническа информация, имаме производители на резервни части, имаме служби или компании, които оказват път на помощ и всички те са свързани с именно тази поддръжка на двуколесните МПС, след тяхното закупуване, след а, преминаване на гаранционния срок. Така, какво, а, какви са предимствата на това да се ам, монтират ам, компютри а, на а, двуколесните МПС? Ами, това е първо идентификация на съответното превозно средство, диагностика. Освен това се предлага анализ на проблема с съответна, съответна връзка с висококачествени центрове за ремонт и а, се предлага софтуер за това как може да се отстрани дефекта а, при необходимост. И така, за всички тези стъпки, а това, което е от изключително голямо значение, е достъпа до техническа информация трябва да се разчита на стандартизирана диагностична информация от системите за бордова диагностика, за да могат да бъдат те добре поддържани. Ето на следващия слайд можете да видите в повече подробности четирите основни стъпки в съвременната поддръжка и ремонт информация а, за ремонта, резервни части, обучение и квалификация и инструменти. Единствено от производителите на съответното превозно средство може да се получи най-актуалната информация за ремонта на превозното средство. Също така производителите на резервни части имат нужда от тази информация от производителя, за да са абсолютно сигурни, че техническите спецификации на резервните части, които те започват да произвеждат, абсолютно съответстват на новия модел, примерно. След това обучението, за да бъдат обучени специалистите, те трябва да имат на разположение или тяхните обучители трябва да имат на разположение най-новата информация, която отново идва от производителите. И така. А да не говорим а, за други много важни сфери, които отново са свързани с информацията, идваща от производителя. А за да о, сме сигурни, че има висока степен на безопасност на превозното средство и че това превозно средство е в съответствие с екологичните изисквания, от първия ден до края на жизнения му цикъл, ние имаме нужда тази, от тази информация, но имаме нужда от пълно съответствие а, на законодателството, което а, определя правилата а, за производителите и за тези, които поддържат и поправят такива превозни средства. А, за да се постигне обаче такава последователност между политиката и законодателството, ролята а, на а, евроинституциите и на нас като участници в този процес е много важна прилагането на възможността за широк достъп до а, информация за ремонт и поддръжка. А, времето и времевото разпределение са изключително важни. А януари 2013 година е крайния срок. А, знаем, че около 90% от пазара вече се държи от големите или много големите промишлени производители, Piaggio, Yamaha, Honda и други. А, всички производители вече прилагат принципа на достъпа а, до такава информация за членовете обаче само на своите мрежи от сервизи и други а, центрове за поддръжка. А тези силни а, производители и мрежите от а, и техните мрежи трябва да могат да предоставят достъп до а, информация за ремонт и поддръжка. И а, за съжаление все още няма стан... изисквания за абсолютна стандартизация, за да може да се използва информацията а, от всички, след като всичко е стандартизирано. Какво е мнението на Фигиефа? по отношение на проекто закона, проекто законодателния текст имам предвид. А, като цяло е положително нашето отношение. А, проекто разпоредбите по отношение поддръжката и ремонта и информацията свързани с тях – запълват е, една празнота в законодателството, която съществуваше до сега и а, са много подобни на Евро 5 и 6 и а, разпоредбите в тази връзка. А, обаче все още се изискват някои подобрения, просто да се актуализират а, а, нещата, защото технологията в нашата сфера се развива много бързо. И накрая, като заключение, това, което искаме а, е а, независимите и а, оператори и операторите, които обслужват различни марки и видове а, двуколесни превозни средства да а, продължават да предоставят на своите многобройни клиенти възможно най-високото качество на услугите и продуктите на, по един честен и достъпен за всички начин. Благодаря ви. Чудесно подредени аргументи в 8 минути и 30 секунди казва председателя. Благодаря, това мисля, че ни е от голяма полза и имаме а, малко време а, за е, няколко въпроса. А все още нямаме отговор на въпроса на госпожа Рула колко струва а, влагането на АБС система в а, а, двуколесните предства с по-малка мощност. Надявам се, че ще има възможност и още няколко а, време и за още няколко въпроса. И така. Да видим. Господин Ван Декамп, разбира се, ще има думата накрая, ако желая да я вземе. Да, благодаря. Благодаря ви. А, Искам да наблегна някои аспекти на предложението, които трябва да бъдат дообмислени. При предишните обсъждания видяхме какви са ограниченията на предложението, стойчивостта, времетраенето. Мисля, че последния проблем за времетраенето, времето на живот е много важен. Знаем, че някои превозни средства след а, а, преминаването на няколко хиляди километра престават да отговарят на а, стандартите за безопасност. Как да се осигури спазването на тези а, стандарти? Разбира се, съществуват системите за а, диагностика, но смятам, че трябва да има по-ясни правила. За да има по-дълго време на живот. Господин докладчик, мисля, че трябва да помислим до каква степен трябва да прилагаме комитологията личните превозни средства и камионите е, са до голяма степен от е, областта на комитологията. Там има голямо поле за действие. Но, например, що се отнася до законодателството за ограничаване на емисиите от е, е моторните превозни средства, знаете, защо че беше много трудно да се въведе механизъм за упражняване на съответния контрол. Трябва да си помислим дали не трябва малко да ограничим комитологията. Мисля, че предложенията и въобще изявленията на доставчиците бяха много интересни особено по отношение на Евро 4, но мисля, че е хубаво да има по-широк достъп до тези технически данни. Принципите са едни и същи, но различните технически възможности еволюират и трябва да да даваме възможност за ремонт за поправка на, на, на автомобилите или за привеждане в съответствие с нормите. И може би с оглед на тази цел е добре да има по-висока хармонизация, но да се определят основните съществени елементи. Ако си спомням, това, което беше предложено като информация а за Евро 5 и Евро 6 за леките автомобили, мисля, че госпожа Руле участваше в това. Имате ли други въпроси, госпожо Руле? Имам, да. Мисля, че има някои противоречия между това, което чухме във втората сесия, втория панел и третия. Аз по време на втората, втория тур разбрах, че от техническа гледна точка всичко е наред и просто трябва да се налагат норми. В миналото двуколесните превозни средства се ползваха от редица изключения. Сега има желание да се хармонизира. И, но, доколкото разбрах, не може да се отлагат тези мерки. Не трябва и няма никаква причина това да се върши. И сега в третата, третия панел чуваме друго – Верно е, че във време на криза е хубаво да се залага на иновацията. Това е дебат, който тече не само в Европа, но и в Китай, в Индия, където екологичните проблеми са много по-сериозни, отколкото в Европа и където се ползват още по-вече двуколесни превозни средства. И това предопредели моя въпрос. Не трябва ли да се направи всичко, възможно да, се, да не се отлагат нещата, а да се ускорят? Е, niin, е, arvoisa puheenjohtaja ja е, asiantuntijat, on. Благодаря ви. Дами и господа, наистина тук имаше страшно много технологически спецификации, документи. Що се отнася обаче до последното до последното изказване? Вие може се страхувате, че може би пазара на резервни части ще излезе извън Европа и ще отиде в трети страни и тогава няма да могат да се е, е, изпълняват е, и спазват стандартите. Също времено това може да бъде удар по нашата конкурентоспособност. Аз искам само да кажа няколко думи в качеството си на а, докладчик в а, сянка. Връщам се към, три, към трите последни изказвания. Вие говорихте за е, едни много важни аспекти подготовката и информацията. Как смятате, че производителите бихме могли, биха могли да контролират техните подизпълнителни или ателиетата, които се занимават с поддръжка и а, ремонт. Как могат да разберат те, че те имат достатъчна подготовка и достатъчно информация? Аз очаквам и отговори се опитвам да извада из... и така някакси да, да извада и полуки. Мисля, че вие не отговорихте втор... на, на нашия въпрос. Наистина ли имаме нужда евро 4, 5 и 6 предвид че технологията и някои превозни средства са отвъд стандартите, които сме си е, фиксирали. И предвид, че сега ще имаме повече време, не е ли време да преразгледаме предложението в този смисъл и да предвидиме някои изменения? Господин председател, искам и аз да задам още един въпрос към господин Дюкра. За а, механизмите, които могат да предотвратят манипулациите, които могат да имат ужасни последици както за околната среда, така и за безопасността. Всички сме били млади, карали сме, вероятно, повечето от нас скутери, натискали сме педала на гъста. Тук не предлагам някакви сталински мерки, но кажете какво се прави във Франция срещу манипулацията. Разполагаме с 10 минути, защото нашите преводачи бяха подложени на ам, така, трудни условия. Давам по 2 минути на всеки един а, от вас и след това ще дам по една минута за отговор. Нека да започнем с господин Басът. Благодаря, господин председател. Много въпроси бяха зададени. Ще се опита да, да отговоря колкото се може по- подробно, защо да не станеме членове на а, защо авторизираната мрежа, ами защото много ремонтни ателиета и е, не желаят да, да станат е, част от е, тази мрежа. Едно нещо. Тук не, тук не става дума само за ателиетата за ремонт, както споменах, всичко е, свързано с услугите след продажбата. Е, те са, в крайна сметка това е, това е една цяла верига. Става дума е включително и за услугите, за пътна помощ, Е, е, поддържането на превозните следства и така нататък. А, е, второ, как, е, как знаеме дали нашите подизпълнители и ремонтните ателиета и хората, които работят там, разполагат с необходимата подготовка, и информация и дали е, я използват както трябва за поддържане на превозните средства на е, нивото, което се изисква от е, стандартите. Ами, Асоциациите и е, центровете за подготовка са унези, които а, предоставят а, тази информация. Това е което исках да кажа по този въпрос. Господин Парт. Много въпроси ми бяха отправени, но искам първо да отговоря на въпроса на госпожа Руле за евентуалната противоречие между в нашите изказвания. Измерванията които са правени без да, се, да са съобразени с изисквания за устойчивост, са много по-различни от унези, които са взели предвид тези изисквания. Защото във втория вът измервания се взимат предвид стойностите в времето. Смятаме, че е необходимо Затова очакваме предложение от комисията и за сега имаме само едно частично виждане за изискванията, било то от екологична гледна точка или от а, технологична гледна точка. Някои от решенията ще се вземат а, чрез а, комитология и за това колкото до етапите, първо имаме един пръв етап за намаляване на емисиите с 25%. След това е един период за въвеждане на изискванията, като се вземат предвид обаче последиците от кризата, които споменах. Що се отнася до разходите и цената? Въпрос зададен от председателя ние бихме искали наистина цената, разходите да бъдат под 100 евро, но за момента една система за антиблокир, система, антиблокираща спирачна система, за съжаление, струва повече от 250 евро. И е, предвид е, различните, различната кубатура на дву, е, двуколесните превозни средства се изискват много повече технологични модификации, отколкото при леките коли. Сега около 50% от от, от двуколните, двуколните моторни превозни средства разполагат с а, по-съвършенна спирачна система. Та, а, как, но и както казах, цена под 100 евро а, за момента е невъзможна. Това не е. А, не, ще спра до тук, защото не разполагам с повече време. Искам. Може би някой друг иска да отговори на този въпрос по-бързо. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Съгласен съм с преждеговорившия, защото това са данни без да се отчита продължителността на полезния живот. Има вече публикувана информация а, за, от производителите а, за продължителността на живота или на употребата на АБС. Много от тях са с доста голяма продължителност. Освен това, компоненти, с които могат да бъдат заменени и повредени компоненти, също вече се произвеждат. Благодаря. И аз ще се опитам да бъда много кратък. Говорих за мотопеди. Не говоря за вина... а, непрекъснато за скутери. Защото във Франция има и скутери, и мотопеди, и мотоциклети. И те имат своя различен дял от пазара. Ако се промени променят емисиите. Разбира се, това е добре на вредни газове, обаче а, не трябва да забравяме, че доста сериозен е проблема и с шума. А, полицията, разбира се, а, санкционира някои, които съвсем целенасочено са а, или двигателите си, за да вдигат изключително голям шум, но 50 до 60% през миналото десетилетие а, а, мотоциклети са били а, темперирани, т.е. променяни индивидуално от собствениците си. А, инжекциона, електронния инжекцион а, също а, да, беше внедрен и а, с а, а, тази иновация се намалиха емисиите. Освен това, четири тактовия двигател, е, който също беше въведен за някои марки, марки и мощности а, мотоциклети, по-трудно може да бъде променен като мощност след това а, сравнение с двутактовете. Да, благодаря ви. Информацията е изключително изчерпателна, казва председателя. А, ние ще качим цялата тази информация на вебсайта. Естествено, че не може да се отговори на всичко, което беше зададено като въпрос или споделено като мнение но а, се надяваме, че помогнахме на комисията да се справи с някои от проблемите, които трябваше да представим. И така искам да дам думата. Благодаря ви, господин председател. Аз бях дошла за да слушам и слушах, да науча нещо и научих много неща. Четири аспекта или четири въпроса, на които бих се спрял. Първо, цената на АБСС, е, емисии, календар. цената на АБС, да, разбира се, в момента под, подготвяме една оценка на въздействието. За съжаление, не сме могли да, из, да изчислиме точно цената на различните е, видове АБС. Затова имаме една така средна цена, но на, на, на практика съотношението е 3 към 1. Цена положителни резултати. Втория проблем, който обсъждаме е безопасността и поведението. Разбира се, когато говорим за поведение, говорим за водача, поведението на водача, но също така и избягване на злополуките, независимо от поведението на водача. Това е така, може би, като едно допълнение към мерките, които бяха предложени от асоциациите. Трето, емисиите. Еми, емисиите от този вид превозни средства са много значими и смятаме, че начина раз, раз, разрешаването на проблема а, може да мине през овладяване на въгле, въглеводородите. И четвърто, времевия график. Първо, за сега работът в работната група на, на съвета не напредва достатъчно бързо, но е, целта е все пак да има едни е, разумни, задълбочени дискусии, които да могат да отговорят на загрижеността, която е, изразихте тук. И второ, комитологията. Ние трябва да, да, да, да спазваме стриктния баланс на а, комитологията и съответните документи трябва да бъдат изготвени в съответните срокове, за да може да се практикува комитологията. Благодаря ви. Още веднъж. Това, което а може би не знаят нашите зрители и слушатели, е комитология като термин, което ние а, ползваме тук, защото добре го познаваме, но а, принципа на комитологията означава, че комисията трябва да подготви определени а, параметри на а, а, дадено предложение, след което а, трябва да го предостави на парламента за пълно разглеждане и съответно промени и евентуално приемане. Това е поне моят моята лична интерпретация на кометологията. И накрая. Благодаря, господин председател. Аз трябва в 7 часа да бъда на вечеря и тъй като около 30 минути а, ми отнемат а, придвижването от четвъртия етаж до нулевия етаж, може би няма да е лошо да приключим или поне вие да обявите приключването на срещата, но искам да благодаря на моите помощници и асистенти за това, че успяха а, да съберат цвета на а, производителите на мотоциклетите в Европа, макар че а, това производство е разбито за поне 20 години като резултат от кризата. Ние, разбира се, ще продължим в а, тази насока да работим. до, ня, до а, няколко седмици ще е готов окончателният вариант на проекто текста и тогава отново ще се срещнем, за да го разискваме. Но има един голям въпрос. Какво да оставим на комитологията? Мисля, че доста. Защото е доста техническо за политици като мен а, да боравят с тези технически подробности защото това трябва да оставим на експертите, а ние политиците да определяме генералната линия на регламента. Ето защо трябва да уточним кое ще оставим на комитологията и кое ще свършим ние. Благодаря ви още веднъж на всички. Благодаря много, казва господин председателя. Благодаря на всички, които а, участваха. Благодаря на тези, които ни слушаха и гледаха. Надявам се, че ще продължим контактите си още няколко месеца поне, а за членовете на комисията ще се видим отново в понеделник 11 април в 3 часа за следващото си заседание. Благодаря.